You, colleagues. Colleagues, ask... Благодаря, колеги. Нека да ви помоля сега да вземете места. We're about to start, colleagues, please. Започваме, колеги, моля. colleagues thank you i will now begin um, our voting session but before that could i have your attention please Колеги, започваме сега с заседанието, но преди това искам малко внимание. Госпожа Вазикама иска да повдигне един процедурен въпрос. Моля, заповядайте. Благодаря. Милиони животни в Европа са в момента в процес на придвижване или задържани на граници и придвижване към кланници. Ние призоваваме да се създаде една специална комисия, но а, предложението бе отхвърлено. Позор! Благодаря. Ще предам коментарите ви на господин председателя на парламента. Вие по процедурен въпрос ли също се изказвате? Госпожо председател, Мариале Франко бе е, убита в Буенос Айрес. Тя е, е в Рио де Жанейро, извинете. Тя е активист за човешките права. Искаме да изкажем солидарност с нея и нейните сподвижници. Нека да осъдиме насилието в Бразилия. Urban Crespo, we have another point of order from Mr. Viotti. Господин Виоти също има коментар по процедурен въпрос. президент! Благодаря. Искам да ви информирам, че вчера в парламента се случи следното. По време на пресконференция колегата Салвини не даде възможност на пресата да му зададе въпроси бяха заплашени, в това число физически, журналистите в залата. Председателката, благодаря. Моля, колеги, моля за ред. Четвъртък е. Знам, че вече искате да гласуваме. Има твърде много колеги, които искат да вземат думата и това не може да се случи, освен ако не е по процедурен въпрос. За това, моля, сега ще дам думата на госпожа Мури за една минута. Благодаря. Аз се изказвам от името на Джули Гърлинг и Молис Като, освен и от себе си. Ние представяме Солсбъри. Това е градът, където и живея. Ние сме е, евродепутати, които са за Европейския съюз. Тази седмица за нас беше много трудна. Госпожо Муди, председателката прекъсва. Моля ви, аз лично искам да направя изявление по много сериозен въпрос. Моля, слушайте. Благодаря, госпожо председател. Както казах, като британски евродепутат, който е за Европейския съюз, седмицата за мен бе много трудна. Ние получихме обаче пълна солидарност от е, парламента в случая с е, атаката с невропалиолитичен газ. Много високо оценяваме вашата подкрепа благодарим за решимостта да се работи заедно за нашата бъдеща сигурност. Благодаря. Благодаря, госпожо Муди. Чухте аплодисментите. Госпожа Аткинсън сега има думата и се надявам, че е по, по, по процедурен въпрос. Госпожа Муди осъжда ли е, извършителите? Русия извършва. Колеги, нямаме дебат, нямаме и време за въпроси. Преминаваме към гласуване. Първо гласуваме по положението в Малдивите. I have started the vote, so